Buenas tardes. Reanudamos la. Добър ден. Продължаваме работата на нашата комисия с точка 8 от дневния ред, а именно представяне от тематичен отдел Б на Европейската комисия, а именно изпълнение на нормите спрямо вноса от рибни и аквакултурни продукти на европейското законодателство. Докладът за това изпълнение или за това съответствие по-скоро към европейското законодателство на вносните рибни продукти. Така че най-вероятно сте запознати и затова можем да преминем направо към презентацията на господин Карлос Палин и госпожа Шарлин Годен от консорциум ГОПА. Заповядайте, господин Палин. thank you very much. Um... Благодаря. Казвам се Карлос Пелен. Ще ви представя изследването, което председателят представи. Мой автор е Шарлин Годе, което също е участвал в разработката. Другите двама консултанти, които са работили по проекта, не са тук. Накратко ще ви представя резултатите от проучването. Може би вече сте видяли, че имаме и препоръки. Няма да се спирам на всички препоръки, защото някои от резултатите очевидно логично водят до определени препоръки, тъй като вече сте се запознали с текстът на доклада. Няма да влизам в големи подробности. Е, целта и обхвата на проучването беше следното да се анализира процеса за мониторинг и контрол на е, рибни продукти и продукти на аквакултурата, доколко те отговарят на качеството и санитарните критерии, а също така и а, е, дали не се резултат от незаконен, недеклариран и нерегулиран риболов. Да се установи дали а, рибните продукти на европейския пазар отговарят на санитарните е, изисквания, да се установят критичните въпроси и да се формулират препоръки. А значи че целта беше да се насърчи дискусия по темите, на които ние се спряхме. Това не е проучване в никакъв случай което има за цел да преразглежда съществуващото законодателство в неговите детайли. Но в това отношение може от това е проучване да се направят изводи, но това е въпрос, който, въпрос, който може да речат органи като вашата комисия. Ние не влизаме в подробности, нито препоръчваме промени в законодателството, нито критикуваме съществуващото законодателство по отношение на неговата прецизност. Методът, който използваме е твърде стандартен. Статистика от Евростат и други източници, за да получим представа за картината на международният пазар. Второ, литература, вторични източници, разпратихме въпросници до Европейската комисия и страните членки до съответните органи в страните членки. Проведохме структурирани интервюта с Еврокомисията, с Генерална дирекция Санко, включително Бюрото за хранителни и ветеринарни продукти в Ирландия, Генерална дирекция Маре, също така и гранични инспекционни пунктове, през които рибните продукти влизат в Европейския съюз, а също така разговаряхме с властите във Франция, Германия и Испания. Също така използвах, опрахме се на практическият опит, който аз и моята имат в трети страни, които изнасят рибни продукти за Европейския съюз. Е, имаме програми за помощ е, в 71 страни от АКТБ и другаде и 51 трети страни, които попадат под егидата на Тевко е, и където се използват и се прилагат нормите за ННН, незаконен, нередактиран и нерегулиран, недеклариран, нерегулиран риболов. Международна търговия с рибни продукти. Както виждате на тази графика, играе голяма роля в сравнение с другите стоки. Както виждате, по-голям дял има от кафе, какао, банани, тютюн, захар и така нататък. Виждате, че рибните продукти надминават обема на всички тези, а дори и много от тях взети заедно. От тази таблица също виждате, че количествата и стоеността на рибните продукти се увеличава много бързо с течение на времето. Значи, затова подчертаваме значението на търговията с рибните продукти. От европейска а, гледна точка, от тази таблица, тази графика по-скоро може да видите, че Европейският съюз не задоволява своите нужди, все по-малко ги задоволява от 60 е, на 40%. Е, от 60% на 40% е намаляла на степента, в която Европейския съюз задоволява своите нужди от риба и рибни продукти. Тоест ние зависим все повече от вносни рибни, рибни продукти. Какви са тези е, рибни продукти и за къде са предназначени? Виждате тук по страни най-голям е делът на Испания. Тя е най-големият вносител, след това идват Германия, Швеция, Великобритания, Италия и прочие. И всички, след Полша, всички останали са само много малка част от това, което Испания внася. Значи, вносът е главно в няколко страни. И виждате също така, че това, което се внася, съгласно статистика, митническата статистика, се е много разнообразно. Значи говорим за един много разнообразен пазар. Откъде идват тези вносни продукти? От редица трети страни извън Европейският съюз, нещо, което споменах. Норвегия, Китай, Виетнам, САЩ. Но също виждате, че тук происходът на внос, внасените продукти е много по-разнообразен, отколкото от тяхните, отколкото страните, в които се внасят. И тук първите колони са пак най-големи. Това, което страните изнасят, също се различава от страна до страна. Е, сега ще се спра на резултатите по отношение на качеството и санитарните показатели. А след това ще се спра с е, аспектите на ННН. Може би всички вие знаете, че санитарните изисквания съществуват е, отдавна. А регламента за ННН е сравнително нов. И това трябва да се има предвид, когато разглеждаме резултатите от нашето проучване. В едната посока санитарните изисквания са сравнително зрели вече, а в друга страна регламентът е сравнително нов и а, все още не е имал а, възможност а, да се усъвършенства с времето. Установехме, че а, законодателство на Европейския съюз по отношение на безопасност и качество е, е сериозна основа за страните, които искат да внасят такива продукти в Европейския съюз. Одитите на службата за безопасност на храните и ветеринарните здравната е, сигурност е, установява откъде идват продуктите и дали те съответстват на изискванията ако трябва да сравняваме е, Европейския съюз с САЩ и Япония, ще установим, че, че е, в тези страни има система, която се основава на оценка на риска, за да се осигури безопасността на селско-стопанските и ветеринарни продукти. В е, страните на Европейския съюз системата гарантира, продуктите, рибните продукти, продукти на афакултурата отговарят на хигиенните изисквания. Сравнението между страните членки и санитарните системи на трети страни показва, че и в двете групи действат подобни стандарти, подобни норми. Това е така, защото законодателството по отношение на качеството и хигиената са сходни, макар и в различни страни, и фирмите, които искат да изнасят за Европейския съюз, трябва да спазват нормите, които спазват и европейските фирми. Обаче, контролните системи на страните членки не са напълно уеднаквени. В, в, и компютърната система а, не е изцяло развита. А, не се а, контролират всички храни на входните пунктове в, на граница на Европейския съюз. Има и слабости в отделни страни членки. не се, не се наблюдава достатъчно а, корабите за далечно плаване. Необходимо е да се установи а, рибните продукти е, дали отговарят на страната, по чието флаг е, плува, е, плава кораба. И много пъти, когато корабите плават под европейски флаг, смята се, че вносът не трябва да подлечи на такава строга инспекция, както вносът от трети страни. Е, системите за контрол на хранителните продукти функционират е, добре, отговарят на изискванията на Европейския съюз, е, въпреки че има и там проблеми. Развиващите се страни са изправени пред сериозни проблеми по отношение на санитарните изисквания. Нямат достатъчно квалифицирани кадри, лабораторен персонал, по отношение на хигиените условия и проследимостта на суровините. Така че те все още са изправени пред предизвикателства, с които трябва да се справят, но прилагат мерките, които ние изискваме. Проблемите в момента се решават. Имаме донорски програми, програми за професионална квалификация, техническа помощ и инвестиции в тези страни от частния сектор. Полагат се усилия да се осигури съответствието и спазването на хигиенните норми. Съществува система за бързо предисвестяване във връзка с пакета от хигиенни норми. И затова здравето на потребителите не е застрашено от вносът на рибни продукти и продукти на аквакултурата. Системата за бързо предизвестяване е ефективна, но тя не се използва системно от страните членки на Европейския съюз. Решенията на Европейския съюз за ограничаване на вноса от една или друга страна, когато това е необходимо възоснова на оценката на риска и на резултатите от анализа в една или друга страна членка, тези решения понякога могат да изглеждат доста произволни. И а, а, когато а, а, има одит в трета страна, а, това е службата за безопасност на храните и ветеринарните продукти, а, когато установи проблеми в трета страна, понякога а, по-нататъчните действия не са достатъчно последователни и системни. А, сега, къде се ловим незаконно за риба? така наречения незаконен, недеклариран и нерегулиран риболов, ННН, има много форми. Ето тук графично съм показал различните начини, по които той се практикува. Във всеки от тези случаи за такъв риболов използват се най-различни, понякога забранени средства за риболов, нарушават се ограниченията на сезона за риболов и така нататък. Знам, че а, вие знаете всичко това. И ако кажа, че а, риболовът ННН а, а, подкопава възможностите за правилна оценка на рибните запаси, за съхраняването и управлението на рибните запаси. вносът на, на ННН продукти в Европейския съюз се оценява на 1 милиард годишно. По-бедните страни от третия свят са особено уязвими за тази практика. това Нас обикновено става дума за сертификати, които се подписват в трети страни, които сертификати трябва да докажат, че продуктите са законно придобити. Знаем, че е, субсидиите много често помагат е, на законният е, риболов. Има международни, има международни показатели, има и такива, които провежда, се използват от Съединените щати. И в тях се, от тях става ясно, че страните членки много пъти и те участват в незаконен, недеклариран и нерегулиран риболов. Това има отношение, няма отношение към нашето проучване, защото ние се опитахме да установим доколко тази практика съществува извън страните членки и те не могат да контролират така, както контролират своите крайбрежни води. Можем да кажем, че регламентът на Европейския съюз е добре дошъл за борба с тази практика. Е, регламентът отговаря на международните принципи, много от които все още не се прилагат цялостно. Много от бележките на Европейския съюз, които се отнасят до е, регламента, е, все още не са достатъчно реферирани. Защото, това е така, защото бележките са част, коментарите са част от регламента, и затова, ако те не са на лице, и износителите, и вносителите ги тълкуват по-своему и от това страда отрасълът. Търпи загуби поради различни тълкувания на изискванията, които водят до рискове и несигурност, включително и за правоимащите власти властите в Европейския съюз критикуват някои страни на системата като че ли няма достатъчен надзор на ниво Европейски съюз, професионалната подготовка не е достатъчна. Оценката на риска и а, практиките се различават много между различните страни членки. А, а те дават а, повод един, един или друг към вносна партида да бъде инспектирана. имаме общи граници, които предполага се защитават европейските граници, но различните практики в различните страни водят до различни практики, различна практика на външните граници на Европейския съюз и вносителите много бързо разбират това и използват тези слабости. Поради глобалната природа на а, отрасъла. Всичко става на хартия, не е възможно страните членки да наблюдават издаването на сертификати и документи за преработката на продуктите, така че има възможност за, и за двойно използване на сертификати. получателите са различни. Понякога соката се е отхвърля, от, спира на митницата, друг път бива унищожавана или се праща обратно на страната, откъдето произхожда. Тоест, прилагат се различни санкции в, в различните страни членки. И всичко това трябва да има възпиращ ефект. Но тъй като санкциите са различни между различните страни членки, нямаме последователност в регулирането на този въпрос контролът върху реекспорта и реимпорта не е достатъчен. А това е много важно, защото много рибни продукти първо влизат в Европейския съюз и затова биват изнасяни от Европейския съюз за трети страни, за да бъдат преработени там. След това отново се внасят в Европейския съюз. Това понякога става два-три пъти. И именно поради това проследимостта е много трудна. и се затруднява от системата, в която има сериозни системи, особено които има, има разделени пратки, които са предназначени за различни страни. Докладите за дейността на страните членки и резултатите от анализа на дейността в трети страни не се разпространяват достатъчно, не са достатъчно публични което не позволява да се оцени прилагането на регламента и това доколко той успява да постигне задачите си. Не е ясно дали одитите, предприяти в трети страни, обхващат всички видове флагове, пред които плават риболовните кораби, всички пристанища и различните пазарни, пазарни ниши. Проследимостта е също така ключов въпрос по отношение на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов. А, а тази проследимост се затруднява от различните практики в различните страни, особено при пряк и непряк внос на и, износ на преработени продукти. И тук е необходима по-голяма последователност мерките, включително международния план за дейност срещу незаконния риболов, прилагане на международните конвенции по отношение на бреговите държави и флаговете по риболовните кораби и всички останали трябва да се прилагат последователно. Но с прекратяването на дейността на регламента много страни са въвели, въведоха нови а, изисквания и нов, вид, нови, нов подход към мониторинга и контрола на вноса на рибни продукти. И виждаме как ННН се отразява и на безопасността на храните и на хигиената. И наместо да бъде стимул за промяна в средите износителя. Значи, този регламент не е достатъчен за да осигури а, законността на всички, а, на всяка видове внос транзитът подкопава контрола. Не винаги се осъществява контрол за незаконен риболов при всички сделки и всички, на всички митнически пунктове. Объркването по отношение на публичните власти, озаконяването на сертификатите, претоварването на море, в открито море също така и в пристанищата, където се изискват сертификати, също води до объркване и липса на яснота. Няма обективни критерии за номиниране на такива. Непрекият износ от трети страни много пъти се осъществява без доказателства за това, че са проведени съответни проверки в пристанищата. Това вреди на мерките, които упражняват крайбрежните страни и пристанищата, които трябва да се прилагат в трети страни и в, пък и в открито море, за да се осигури, че надзора и контролът отговаря на международните, на международните стандарти. В някои случаи разделените пратки е, трудно се контролират. Тези, които са предназначени за различни дестинации. Използват се много често така наречените формуляри Т2М, където се използват, когато става дума за улов в открито море, в трети страни или пък в изключителните економически зони, които обаче не се контролира достатъчно. Защото обикновено този улов, за него не се изисква декларация и не е обект на надзорния режим. Това се дължи на правилата за происход, които аз съм сигурен вие много добре познавате, и на митническите правила, и за това, че се обръща главно внимание на незаконен риболов. И различните тълкувания на някои от изискванията, дефиницията, самата дефиниция на износ, която не се прилага в случая, всичко това води до тази непоследователност. В заключение, господин председател, поручването представя 11 препоръки по отношение на спазването на хигиенните изисквания и 23 препоръки по отношение на спазването на изискванията за ННН. Благодаря. Благодаря ви много, господин Палин. Госпожо Годен, вие искате ли да вземете думата или не? Не. Но е там и ако има нужда, винаги може да се намеси. И добре, казва председателя, госпожо Фрага, заповядайте вие като първи желаеш да се изкаже. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин Палин. Аз внимателно прочетох доклада ви и позволете да кажа, че се изненадах. Очудих се. Очудих се неприятно. Аз много добре съм запозната с испанският случай. И въпреки това, забелязвам, че въпреки полаганите от Испания усилия, които получиха признание от Европейската комисия, и тъй като това е въпрос, който ме вълнува и с който съм запозната, значи въпреки всичко това, или може би благодарение точно на това, намерих много грешки в доклада относно това до каква степен Испания спазва изискванията и до каква не. Не знам дали в случая на другите държави има същите грешки. На първо място, спрямо методологията ви. Тези доклади се изработват, разбира се, в сътрудничество с държавите членки. Вие отивате там на проучвателна мисия и държавите членки най-любезно ви дават е, информацията, която искате, за да може да запълните празните места в доклада си а, как... Но всъщност доклада е вече написан. Вие го пращате, за да ви направят те на свой ред коментари, бележки и прочие, които вие после включвате или не, както решите. В Испания, например, са получили доклада в същия момент, в който и аз, по същото време. С други думи, не са го получили предварително и не са имали възможност да ви е, отправят коментарите, които биха могли да отправят, ако го бяха получили на време. По Въпроса сега за контролните механизми за риболова ННН. Вие сте поискали информация, получили сте я, обяснено ви е било как се контролира кой провежда крайбрежните инспекции, как се сътрудничи с митниците и прочие, прочие. Обаче, какво се получава на практика? Във вашия доклад пише, че няма сътрудничество между различните органи, няма контрол. Как така? Инспекциите и инспекторите. За тях вие пишете, че не работят по време на а, уикендите. Сигурно си мислите, че през уикендите в Испания не се работи. Сега трябва обаче аз пък на вас да ви кажа, че 365 дена в годината в Испания се провежда контрол и се инспектира. Има а, смени по 15 часа. Ако отчетем вашия доклад обаче, излиза, че или се почиваме, или спим след обеден сън, т.е. сиеста. Сега, примерите, които давате с отделни имена на плавателни съдове и тук стигате до изводи, които аз не споделям. А именно, вие смятате, че точно поради а, е, примерите, които цитирате, твърдите, че държавите членки трябва да контролират по-отблизо. Мога да ви кажа, че с конкретния, в конкретния случай на кораба, който цитирате, е Либерия. Знае се, че е имало товар, знае се, че е имало желание за укриване на данни или по-скоро намерение и то е било предотвратено. Не разбирам защо значи го подчертавате този пример нарочно и специално, когато истината е точно обратната. По-нататъка, когато обсъждате проверките и валидирането на удостоверенията за реекспорт. Там, дето пише, че Генералният секретариат за контрол и инспекция, който е разположен в Мадрид, няма достъп до пълната информация в входното пристанище и няма възможност, не е в състояние физически да провежда инспекции. Нека да ви кажа, ясно и високо, че въпросният е, орган, разположен в Мадрид, не само, че има възможност да инспектира, а и го прави, като директно контролира всички товарителници, фактури и прочи. Защо казвам всичко това? Защото просто упростявате. На 109-та страница пише за разликите между проверките. И вие твърдите, че само се анализират сканирани удостоверения за улов или пък преписи. Не, това не е така. Не само, че анализираме оригиналите, т.е. нищо подобно, нито са сканирани, нито са преписи, а и проверяваме, пак, пак ви казвам, товарителниците, митническите декларации, фактурата, дори даже разрешителното за риболов, ако е нужно. И когато трябва да се провери дали са надхвърлени квотите или не, даже преглеждаме квотите, които са разрешени за улов под даден флаг. Няма да споменавам повече други случаи, например доклада Беноа, където вие просто хвърляте обвиненията и след това не отговаряте на нашите аргументи. Няма значи да цитирам повече примери по този въпрос. Просто ще се огранича с твърдението, че докладът ви е пълен с недостатъци спрямо автентичността на данните, които сте използвали. Аз съм защитник на борбата срещу риболова е, ННН, но като видях тези груби-груби грешки във вашия доклад за държава, която много добре познавам, значи вече просто не мога да имам доверие в останалото съдържание на доклада ви. Благодаря. Госпожо Льовен. Uh, Благодаря ви. Благодаря ви за представянето на, на изследването. Все още не съм го прочела, но със сигурност ще е много интересно. Интересно ще е и за докладчика от наша страна по тази тема, по какъв начин Европейския съюз трябва да, да действа, за да се бори с а, ННН в глобален мащаб. Естествено, че е, има какво да се е, подобри в регламента за ННН, проследимост, например, както и много други моменти. Искам да изтъкна, че това е един уникален законодателен акт. Европейският съюз е, е, е най-големия вносител на, на риба и рибни продукти на, на пазара, така че нашето регламентиране започва да се отразява и на трети страни. дори не можем да си представим цялото въздействие на, на европейския регламент върху риболовните, рибните стопанства в същовен мащаб. Ще се стигне сигурно до подобни законодателни актове в други места по света. Трябва да се предотврати е, практиката на неустойчив риболов и смяна на местата на, на, на ловене. Е, приветствам препоръките, е, които сте отправили и препоръките за усъвършенстване на системата. Аз съм. Аз трябва да кажа обаче, че има и много с което ние е, трябва да се гордеем е, в този регламент. Не на последно място и международните дебати, които предизвикваме и, и, и разпространяването на нашите практики в трети страни. По-специално за препоръката ви, която е свързана с, с, е, ННН, главата за ННН, е, естествено, че Европейския съюз трябва да, трябва да осигури изпълнение е, от страна на е, държавите членки на Европейския съюз и, и корабите, които плават от европейски флагове. Много ми харесва първата препоръка да се спрат всички субсидии за риболовно дело, понеже това увеличава обемите на ННН. най-вече ми е интересно да чуя какво ще каже комисията. Каква е, какъв е отговора на комисията на критиката, която вие отправяте и, и препоръките, които давате? Благодаря, господин Ромева има думата. Благодаря и аз трябва да си призная, че още не съм прочел доклада. Следях обаче вашето представяне. Аз имам на този етап някои въпроси. Не мога да отправя в коментари по същество, защото не познавам самия доклад, но изникнахме от мен някои въпроси и съмнения, които бих искал да отправя към колегата. Първо, по сега действащата система, която е сравнително едностранна. Генерална дирекция Санко установява норми правила, и, и приема списъка, който, който се подава от други страни. В същото време обаче сме установили в няколко случаи, че списъка, който се подава от страните, с които работим, включва и някои кораби, които съвсем явно не изпълняват основните, не отговарят на основните е, принципи. Хигиенните е, стандарти, е, изискванията за условия на труд. Ако ви трябват примери, Китай е един. Но сегашната система не ни дава възможност да контролираме това, да, да го наблюдаваме, да, да реагираме ние просто трябва да приемем тия списъци, които ни се подават в начина, в, в, в, в, в вида, в който са изготвени. Комисията, Генерална дирекция Санко, не, не е в състояние да, да предложи альтернатива и дори да, не е в състояние да блокира товар, който се внася с определени кораби. По начин, който не, не, не е правилен, който не съответства на, на изискванията. имаме доказателства за съществуването на такъв проблем. При все това обаче Генералната дирекция на комисията не е в състояние да реагира. Та, въпросът ми е какво мислите за това, за главата, за която определя функциите и ролята на, на генералната дирекция, генерална дирекция Санко. Сега втория ми въпрос е свързан с, за, с регламента за ННН. Аз съм съгласен с е, колегата, госпожа Фрага, това, което каза а, а, в това отношение. Сега, аз съм съгласен също така и, че това е един много важен ключов а, инструмент, който трябва да се укрепи. Въпросът ми тая връзка не е само, не е само за това как ще прилагаме законодателството, а също е свързан и с въздействието, последиците от този регламент в други страни, в трети страни. Просто, просто разсъждавам тук на, на момента и се сещам за случай с Корея. Европа в Европа задължаваме отрасъла да, да изпълнява, да следва правилата, да изпълнява изискванията. И това го правим и с страните, с които работим, с които си е, сътрудничим. Така че има бюджетно въздействие, да, това е ограничено, вярно е, не, не е толкова широко обхватно и не е идеално, но все пак е нещо. И това би трябвало да се отчете. Не знам дали сте го отчели. Аз опитах набързо да прегледам препоръките и, и просто възникна на мен този въпрос. Дали това сте го отразили? Този механизъм за влияние. Проблема с ННН, според мен, основно се свежда до това, че нямаме технически капацитет – за изпълнение на нормите. От друга страна, има различно тълкуване на тия норми в страните, които са по-скоро засегнати от изискванията за улова, отколкото у нези, за които въжат най-вече определенията и нормите за измеренията на пазара. Това са въпросите, които будят съмнение у мен, които не успях да намеря отговор от вашето изложение. Може би всичко това го има в доклада, но както казах, аз още не съм се запознал с него. Благодаря. Господин Дейвис, благодаря. Uh, благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. Благодаря и на експертите за доклада. Сега, първо това, което каза госпожа Фрага и, и неточностите, които тя каза, че се съдържат сега. Аз не знам как работи е, точно системата. Аз не мога да проверя е, данните, не съм могъл, но искам да го питам. Вие говорили ли сте с е, хората, които трябва да следват тия е, правила? Вие давате препоръки. Попитахте ли хората по какъв начин биха реагирали на тях, как биха ги изпълнили? Защото по такъв начин могат да се установят и някои не, не съвършенства в самите а, а, препоръки. И, и после зададохте ли си въпроса как това всичко ще се изпълни на практика? Защото понякога е лесно да се каже какво трябва да се свърши, но, но като се стигне до практическо изпълнение, нещата не са толкова лесни. Следващия ми въпрос е свързан с финансирането и препоръката ви да се спрат субсидиите. Так, с цел борба с ННН. Аз не разбирам каква е връзката да, знам за размерите, за а, кубатурите на двигателите. Това е един дебат, който ни предстои, но, но не разбирам, не разбирам препоръката. препоръката по какъв начин обвързвате субсидиите с ННН. И накрая Агенцията за контрол на риболова. Дали сте се дописали, допитали до тях? дали сте анализирали и като цяло работата на агенцията, ограниченията в работата? Не, не видях нищо споменато в анализа ви. Благодаря, господин Дейвис. Господин Пенняс от комисията. Благодаря, господин председател. Благодаря, че ни поканихте на това заседание. В комисията с... прочетохме с голям интерес този доклад и слушахме със същия интерес и панелиста. Нашата изходна точка е, че регламентът ННН, въпреки напредъка, който се постига, в крайна сметка не е съвършен продукт. Нито регламента е съвършен, нито ние пък го прилагаме по съвършен начин. Институции и държави членки. Затова толкова се стремим към а, самокритично отношение. Разбира се, че има какво още да се направи, за да стане по-добър регламента. Ясно е. Сега, нещо друго. Голяма част от е, критиките, които се отправят в е, доклада към регламента, към държавите членки и към комисията, не са съвсем правилни, не са приемливи. Ние сме е, самокритични към нас самите, но сме критични и към методологията, която предлага този доклад. Мога да ви дам примери, ще се огранича само с един. Анализът на консултантите и една част от методологията е особено а, недостатъчно развита. Развита в а, особено неточна форма. И това всъщност, тази неточност тук, в тази точка от методологията, свързана с контрола и с инспекциите, всъщност ни кара да се съмняваме в целият доклад. Нека да поясня нещо. Казва се, че не е ясно дали аудита на, провеждано от комисията, преди да реши дали се практикува или не е, риболов ННН в дадена държава, са не са разписани никъде с точност. И това не е вярно, защото решението се взима с оглед на много съображения, изредени едно след друго, откъдето може да се извадите вие извода дали е недостатъчна аргумента по мотивите, поради които взимаме решение или не. Кажете ни къде точно е грешката или какво точно намирате е, недостатък. След това твърдите, че е непрозрачна цялата наша процедура. Обсъждали сме го това. Обяснявал съм го. Разбира се, мога да го направя още веднъж. Защо? информацията трябва да протича, но все пак в някакви ограничени а, рамки. За да можем да сме ефикасни, трябва да зачитаме правните гаранции. И именно поради това зачитане на, край, на правните гаранции проистича факта, че когато инспектираме даден кораб, дадена държава, част от информацията трябва да остане недостъпна за широката публика, т.е. поверителна. Няма защо тогава да отправяте такива а, обвинения към нас. А, това съвсем не се дължи към, на нашето желание да а, сме непрозрачни, а по-скоро да работим в условията на поверителност. После, казвате, че субсидиите могат да увеличат риболова ННН. И първото ви предложение е да няма субсидиране. Какво значи точно това? на 22 октомври на, в пленарна зала ще обсъждате регламент за субсидиране на риболовната дейност и сигурно някои от субсидиите имат положителни резултати така някой изведнъж с лека река да каже, че субсидирането подкрепя ННН риболова е грубо, много смело. Трябва да се уточни точно какво имате предвид. После, при бележките спрямо системата, която все още работи с е, хартиен носител и където според вас може да се шмекерува, ако позволите, да, ясно, съгласни сме. Анализът тук е сполучлив, но защо продължаваме? Просто защото администрациите на държавите членки ни казват, че все още не е дошъл момента да изравним и уеднаквим всички информационни компютърни системи за контрол. Има, трябва време, трябва работа, трябват пари и за това няма да стане утре. Това е от мен, господин председател. Ако искате, мога да дам други примери, други подробности, ако не сега, друг път. Много сме благодарни за възможността да проучим този доклад, този обзор. Същото правим и с един друг обзор, който ще се публикува е, след известно време, през 2013 година, и който е свързан с допълнителните аспекти, били те регламент, били прилагане Правилните за прилагането му в държавите членки. Т.е. ще имаме допълнителна и по-задълбочена информация и можем да участваме по нов начин в диалога. Благодаря, господин Румева. Съжалявам, съжалявам, че пак взимам думата, но бях да вдъхнових се това, което чух. Може би Важният въпрос е, че е, регламента ННН е, няма за цел да спира вносът, а по-скоро да промени начина на риболов. А, това фактически трябва да бъде истинската цел, истинското предизвикателство. Само така може да измерим дали регламента действа добре или не. по този начин, може би, трябва да обясняваме подхода си към въпроса в този дебат. Благодаря. Стана ми ясно. Какви са позициите? Виждаме, че докладчика отнесе много критики. Давам му думата за защита. Uh, um, Ще отговоря на въпросите и забележките в реда, по който те бяха зададени. По отношение на методологията, а дали страните членки а, трябва да бъдат осведомявани за подобни проекто доклади. ние а, се съгласихме за, по отношение на методологията с секретарята на вашата комисия. И следваме методологията, по която се изработват обикновено докладите в вашата комисия. Обикновено проекта докладите не се разпращат на страните членки. Мога да кажа, че методологията ни бе приета от секретарята и така сме я и прилагали. Дали това е желателно или не, не мога да кажа. Сега по отношение на съдовете в Либерия. Това са случаи по литература, която е широко достъпна. Тези източници се цитират там. И, и искаме да кажем, че страните членки не са а, застраховани а, от а, злото за незаконен, недеклариран и нерегулиран риболов. Имам, разбира се, дейността риболова в далечни океани и морета се подчинява на изискванията към флага, под който плуват корабите, отговаря на тези изисквания, но много пъти обикаля изискванията на, за контрол на пристанищата, например, от страните членки. И това е нещо, което, за което според мен вашата комисия трябва внимателно да следи. И трябва да бъде а, наясно, че добрият мониторинг и контрол а, и надзор изисква всякакви виждове мерки и надзор на пазара, и на пристанищата, и на флага, под който плуват риболовните кораби. Затова ви призовавам да бъдете бдителни. Не е достатъчно само да се следи под какъв флаг плават корабите. По отношението на одобрение на управлението на сертификационната система в Испания. Системата е централизирана, стоката влиза в пристанищата в периферията на страната. Да, в центъра на страната а, има и оригинални документи, и а, копия. Но нашето техническо становище, чисто техническо становище е, че най-добре е проверките да се правят на пристанището, при което, в което, през което стоката влиза в страната. Там може да се проверят всички необходими документи при влизането на стоката на територията на страната. И също да се направят физически проверки, проверки за самоличността, още там, ако подушите, че има нещо нередно. А, може би да е трудно да се прави така, може би Испания е доволна от системата, която прилага, но ние смятаме, че в някои случаи тази система може да бъде усъвършенствана, това и правят някои страни членки. Но това са само примери, ако щете, и е, ние призоваваме всички вас да не бъдете самодоволни, а да бъдете бдителни. Да не смятате, че контролът е съвършен. Никога няма подобно нещо като съвършен контрол. И примерите за различните страни членки. Не сме правили пълен преглед на всички страни членки, нито сме имали подобно, подобна задача. Просто идентифицираме проблеми. Един от проблемите, който установихме, е не толкова липсът, липсата на хармонизиране, уеднаквяване на практиката, а и това, че по различен начин се подхожда в различните страни. Не става дума дали е в една или друга страна, в един или друг, една или друга администрация прави. Просто обръщаме внимание да се обръща внимание на всичко това, за да се идентифицират измамите с подозрителните дейности, без по никакъв начин да се накърнява независимостта, автономността на митническите и санитарни служби на страните членки. Ние Използваме тези примери, за да иллюстрираме необходимостта а, тези, по тези проблеми да се работи. Да, господин Ловен, това е уникален регламент, нов е. Може би това не беше подчертано достатъчно в доклада, но казах го в самото начало че санитарните изисквания са имали време да съзреят и бъдат усъвършенствани, докато регламента за ННН е нов, още не може би съм бил малко груповат в подхода си към този регламент. В никакъв случай не призовавам за неговото преразглеждане, а просто да не бъдем самодоволни, да установим какви проблеми възникват в, проблем, в процеса на неговото прилагане. Както вие бяхте много откровени, че има и слабости в регламента, може би, защото е толкова нов. Необходимо е той да бъде усъвършенстван, но това може да стане само ако установим какви са проблемите в опита по неговото прилагане на страните членки. И сега стигам до въпроса за непрозрачността на много добре знаеме, че информацията може да се тълкува по един или друг начин от едно или друго съдилище, например. Но а, установихме значителни а, разлики между дирекция, генерална дирекция Санко и генерална санкция Маре. А, необход... и, и, е, обективната оценка на въздействието на регламента е трудна поради, именно поради оскъдността на информацията. Това е проблем, който може да се, който може да се работи. И знам, че в 55-ти член на регламента се предвижда тригодишна оценка, която комисията да представя. Междувременно, други органи на комисията сметнаха за уместно да публикуват доклади от, своите одити. Споменахме за кои страни става дума, за, кои е направен анализ, но има страни, за които нямаме никаква информация. така че има случаи, в които целият дебат за незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов и регламентът за него може да бъде усъвършенстван. За да видим какво се прави за решаване на проблемите и за да подобрим прилагането на регламентът за ННН. Тоест, в дух конструктивен, откровен, откровенно и открито да вървим напред. Сме споменали тези проблеми, не за да критикуваме този или онзи. По-добрата информация ще даде на всички ни възможност да оценяваме по-обективно резултатите. Господин Ромева каза какво е въздействието на регламента. Ми не знаем, защото няма достатъчно статистика няма статистика за това как е, е, се прилага регламента, какво е неговото въздействие и затова призоваваме наред с другото за по-голяма прозрачност, за повече документи относно това, което се прави. Мисля, че много неща могат да бъдат е, направени публично, без да се въздейства върху изходът на един, на един или друг съдебен процес. Сега по отношение на ролята на е, генерална дирекция Санко. Е, да, има проблеми с списъците, които компетентните власти в трети страни предоставят, е, но знам, че когато се изпращат мисии за одит в трети страни, те посещават корабите, качват се на риболовните кораби, ходят в преработвателните предприятия. Сега, дали тези посещения и тези проверки са достатъчни, трябва да се прецени какви са разходите и какви са ползите от една страна и какви са рисковете. Ако имаме, може би, по-строги проверки, биха били желателни за някои страни, но институциите, чиято работа е това, трябва да решат дали да отделят допълнителни средства, за да може да се осигури по-голяма строгост или по-голяма честота на проверките. Това е въпрос на, на бюджетни решения, въпрос на политика. Може би, ако трябва да сравняваме повече средства са необходими за прилагането на регламента ННН. И така, можем да направим оценка на въздействието и е, е, регламента е, за ННН в никакъв случай не цели спиране на, на вноса. Сега за връзката между субсидиите и ННН. Мисля, не знам дали е уместно сега да навлизам в подробностите, научните данни по този въпрос, но има видове субсидии, които наистина насърчават прекалена риболовна дейност. По този въпрос имаме публикувани данни, има академични изследвания, научни изследвания по този въпрос. И знам, че Европейският парламент е загрижен от това и ние само го споменаваме наред с другите проблеми. Мисля, господин председател, че с това отговорих на най-важните въпроси, които бяха зададени. Да, господин Румева, имате друг въпрос, така ли? Имам два други въпроса. По въпроса за регулярния контрол оказва се, че няма достатъчен капацитет за проверки на място на борда на кораба. Даже някои от корабите остават в открито море или далече, не идват до пристанището. Това е едно. Друго, няма освен това правна основа, няма възможност да правно основание да задраскаш от списъка някой кора, просто на основание на съмнения, подозрения, даже че понякога и на улики. Тоест, проблема е не само, че няма възможност за контрол, а и за... проблемът е в това, че няма възможност за действие, за противодействие на нещо, което отчетеш като нарушение. Благодаря. No. Then. И така приключваме с дебата. Минаваме към следващата точка от дневния ред, а именно девета. Няма нищо по нея. Точка разни. Няма нищо и тук. Съобщение относно взетите решения от координаторите. Тук има едно-две неща. Висящи, принципно висящи. Първото е свързано с работната група Task или Task Force. Има възможност, продължава да я има, така както решихме на 23 в 4 часа след обед. Ще председателства заместник председателя и тогава ще решим каква е програмата, кои въпроси трябва да се обсъдят. Говорих и с господин Пенас от комисията. Той също ще дойде, за да чуем и тяхната гледна точка. И тогава ще решим как ще работим, какъв ще бъде графика на евентуални бъдещи заседания. И това е от мен. Сега, по въпроса за доклада по точка 6, точка 3 от дневния ред на координаторите за споразумението с Кирибати – ако някой не знае, може би комисията не знае, че на заседание на координаторните предложихме да изискаме доклад от правната служба за това дали е съвместим или не този протокол. Това решение обаче не трябва да го вземат координаторите трябва да бъде решен въпрос на заседание на комисията и принципно ми е, казаха, че има постигнато споразумение. Госпожо Льобен, вие имате нещо да кажете. Very... Благодаря, господин председател. Съвсем кратка среща проведохме с докладчиците в Сянка. А, а, твърде кратко беше, преди заседанието сега на комисията ни. И, и, и решихме, че е, по другата седмица ще се срещнат отново а, а, докладчиците в сянка за по-задълбочено разискване, така че няма нужда днес да се гледа този въпрос. Bien, entonces, enti... Хубаво тогава. Значи, разбираме се, че след две седмици ще се съберете Принципното положение е обаче да действаме така, както сме предвидели и след две седмици ще вземем решение. След като вземете вие решение на координаторите, трябва да го разгледаме тук в комисия. Така ли? Така ли? Правилно ли разбрах? The, the Докладчиците в Сянка се разбраха да разгледат въпроса след две седмици на свое заседание. Просто няма време Дидната седмица госпожа Патрал Невеш няма да е в Брюксел, затова по-другата седмица. Трябва всички докладчици в сянка да го разгледат въпроса. Чудесно. Но това, което аз казвам е, че не координаторите, а парламентарната комисия взима решенията. Просто да стане ясно кой взима решение, кой ги гласува. И така, нещо друго по този повод? Нищо. Следващото заседание ще се проведе на 3 октомври в 9 часа сутринта. Няма нищо допълнително. Край на заседанието. Благодаря на конферентните преводачи, казва любезно председателя. Благодаря.